планира да приключи по този въпрос работата си в края на 2012 година. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Благодаря, госпожо, Благодаря, госпожо комисар. Приключихме с обсъжданията. Ще гласуваме този доклад днес в по обяд. Сега следващата точка е доклада Нойзер, сътрудничество за развитието на ЕСЕ в подкрепа на целта за универсален достъп до енергия до 2030 година. Имате думата. Господин председател, госпожо комисар, колеги, доклада за универсалния достъп до енергия е много своевременен. ООН е заяви, че 2012 година ще бъде обявена за Международна година на възобновяемите енергийни източници и ползването им от всички. тук има два важни елемента, две важни схващания. Първото е, че искаме да ползваме възобновяеми енергии и второ, че тези енергии трябва да са на разположение на всички, а именно да бъдат достъпни и като цена. Работихме много конструктивно с различни неправителствени организации, не, Practical Action, заседалище в Лондон и екологичния институт в Стокхолм. А, нашия секретарият ни помогна много а, при осъществяването на проучването за гарантиране на универсален достъп до енергия. Днес 3 милиарда души живеят без ток, 2,7 милиарда ползват биомаса, импровизирани печки. Например, в, в, в, на юг от Сахара, в Кения, малка част от хората имат достъп до, до ток. Трябва да не забравяме, че това зависи не само за осветление, и за госвене, без достъп до енергия. В никакъв случай няма да можем да постигнем целите на развитие, целите на хилядолетието за развитие. Предлагаме следното. От 2015 година достъпа до възобновяеми енергии трябва да залегне в целите на развитието. Училището, болниците не могат без ток. Използването на биомаса а, предизвика токсични димове, които водят до заболявания и, и смърт на голям брой хора. В Африка се забранява и отопляването с дърва, за да се пази околната среда, но много често е, отговорните органи си затварят очите. В е, програмата си за промяна комисията поставя енергията сред приоритетите. Ще е, обобща изискванията от доклада. Държавите членки трябва да преследват целта универсален достъп до енергия до 2030 година и да прилагат съответната политика. Целта е да има малки децентрализирани проекти, които да позволят голям достъп, голям част на населението има достъп. Трябва да се увеличи финансирането. Много от европейските банки не са адаптирали кредитите си за малки проекти. Процесът Рио плюс 20 също трябва да, залегне, да включи като приоритет универсалния достъп до енергия. И това да започна 2015. Благодаря, колега Нойзер. Госпожа Басеско спонтанно изказва. Домна președинте, бунете. Благодаря, господин председател. Да се подобри достъпа до енергийни услуги ще доведе до по-добро качество на живот. И това е особено важно за тези, които живеят в крайна бедност. Това означава, че достъпа до енергия трябва да бъде приоритет в борбата за изкореняване на бедността. Това, този проблем е особено от особено значение за жените и децата. Аз подкрепям идеята на европейско равнище да се е, осъществява специфична програма за достъп до енергия. Същевременно трябва да има и насърчаване на различни е, проекти, свързани с е, възобновяемите източници на енергия и в Румъния това ще доведе до огромни економии. Благодаря госпожа Басеско, господин Корео де Кампуш. Благодаря господин председател. Бих искал да заявя че достъп до възобновяеми източници на енергия трябва да бъде приоритет в Европа, не само наш проект, всеобщ е, проект. Е, естествено, доста доста напредък бе постигнат през последните 20 е, години, но Нека не забравяме, че в страните на юг от Сахара горите станаха жертва на използването на огромно количество биомаса за дърва за огрев. Не трябва да не, не, не, не трябва също така да подценяваме и финансовите аспекти от използването и достъпа на енергия и начина по който това се отразява по време на криза. Следващия оратор. Благодаря. Съвсем наскоро участвах в един дебат за енергийната политика на ЕС и САЩ. Трябва да кажа, че американците се справят много по-добре от Европейския съюз, защото те имат много добре обмислен план, който всъщност се превръща в реалност. А ние нямаме. Това, от което имаме нужда ние, е диверсификация на енергийните ресурси. Трябва да разгледаме възможностите за альтернативни енергийни източници, като например генетична манипулация на бактериите. Американците, например, по-настоящем точно това правят, за да се опитат да използват а, тази технология за производство на дизел. Трябва да работим по взаимосвързаността на системите и съхранението на енергия. Там, според мен, не правим достатъчно. Благодаря. Благодаря, господин Рамстор, господин Пашка. Благодаря. Господин Пашка има проблем с микрофона. Вече всичко е наред. Искам да благодаря на господин Нойзер. Той подкрепя малки децентрализирани проекти за генериране на енергия в развиващите се страни. Това е амбициозен проект, но Европейския съюз няма достатъчно капацитет да задвижи такъв проект и да го изпълни. Независимо от това, Европейският съюз може да инициира един глобален проект от такъв тип с подкрепата на индустриализираните и разрастващи се страни. По този начин могат да се съберат ресурси, така че такъв проект да се използва в помощ на развиващите се страни в по-голям мащаб, отколкото ние сами можем да направим. Благодаря, казва председателя, господин Беферос. Благодаря, господин председател. Развиващите се страни са изправени пред този огромен проблем. милиони, милиарди хора нямат достъп до електричество в ежедневието си. И достъпа до модерни енергийни услуги е приоритет. Това е основно ключово за развиващите се страни. Но, за съжаление, нещата не се подобряват и положението не се подобрява в тези страни. хората в тези региони харчат огромни, огромна част от доходите си за некачествено а, гориво. Так, ако ако не, имаме, не, не разполагаме с чисти технологии, разполагаме с а, а, познанието, експертизата, трябва по някакъв начин те да стигнат до а, с, а, за развиващите се страни. Ние трябва да направим всичко възможно, за да може до 2030 година да има универсален достъп до енергия за всички. Госпожа Тикао е следващата. Благодаря, господин председател. 84% от населението на света живее в, в селата и огромна част от тях нямат достъп до електричество. Има огромно количество смъртни случаи вследствие на вдишване на отровни пушеци и димове. 3, от инвестициите в енергийните съоръжения до 2030 година би могло да генерират устойчив достъп до енергия за развиващите се страни. Европейския съюз трябва да предприеме специфични мерки за борба срещу енергийната бедност. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Тикао. И сега госпожа Флашикова Бенова. Благодаря, председателю. Достъпът до модерните енергийни услуги ще доведе до изкореняване на бедността. Без достъп до енергия, хората ще останат в бедност и ще живеят в унизителни условия. Имаше частни инвестиции в достъпа до енергия, но Малко са развиващите се страни, където е предоставен по-голям достъп до енергия на бедните. Подпомагането на в тази насока е било скромно, затова мисля, че частният сектор трябва да се заинтересува. Енергийният инструмент на ЕС е единствения фонд в бъдеще, който ще бъде направен така, че да насърчава инвестиции за изкореняване на енергийната бедност. Нямаме гаранция обаче, че този фонд ще продължи да съществува в бъдеще. Затова са необходими и финансови ангажименти, и политическа воля, за да може Европейския съюз да гарантира универсален достъп до енергия а, до 2030 година. Госпожа Георгиева от името на комисията. Благодаря, господин председателю. Почитаеми депутати, Европейската комисия приветства доклада на господин Нойзер. Мисля, че гледаме в една посока. Искаме достъпът до 2030 година като цел да бъде постигнат а ВИ да увеличи приноса си за постигането на тази цел. Всички знаем основната роля на енергията като един основен двигател на движението напред, като основен фактор за по-добро образование, здравоопазване, продоволствена сигурност, растеж. Чистата енергия намалява замърсяването на въздуха, а пък оттам допринася за по-доброто обществено здраве. Препоръките в доклада отговарят на стратегиите на Европейската комисия, като например дневния ред за промяна, където е записана уникалната роля на енергетиката за развитие. Участваме в инициативата на ООН Енергия за всички. Господин Пибалкс води една работна група под а, общата инициатива на генералния секретар Бан Мун. Искаме да успеем по два от най-важните взаимосвързани предизвикателства пред а, човечеството намаляване на бедността и борбата с климатичните изменения. Смятаме, че можем да допринесем по този начин и към двата. Комисията играе много активна роля сега, когато се провежда тези ранни дискусии. И ЕС се разглежда като един от водещите, ако не и водещият в постигането на успех по тази инициатива. Това е, защото ние сме водещ донор. 60% от подпомагането за разбойно сътрудничество идва от ЕС и поради нашия глас в международните финансови институции, като Световната банка. Аз работих в Световната банка и точно Европа беше тази, която накара банката да поеме ангажимент за постигане на цели на ВИ. Ние сме единствените държави, които вече са поели да постигна целите за ВЕИ енергийна ефективност. Имаме една отлична възможност да излезем с нови инициативи. Обедена съм, че комисарят Пи Балкс ще се опита да се съсредоточи е, и да се съсредоточи всички усилия по финансиране на там. Също така Европейският парламент изигра много важна роля по приемане на законодателство за постигане на целите, описани в този доклад. Признаваме ключовата роля на децентрализирани решения, основани на ВЕИ за достъп до енергия на бедните. Това го виждам и когато пътувам до медни, бедни държави, като Нигерия, като Чад. Точно за това трябва да търсим решения от тип ВЕИ. Тези държави имат потребности които са свързани и с вода, предоставянето на вода, съхранението на вода, т.е. там можем да постигнем различни цели посредством децентрализирани решения. Едно съобщение точно на темата, на което е доклада, не е предвидено за 2011, но смятаме, че общността ще играе много важна роля в устойчива енергия за всички. Това е една от нашите инициативи. Надяваме се до 2030 година наистина да постигнем целите си за устойчивост. Освен на горепомнатия механизъм, работим за начини, по който развиващите се страни ще могат да се включат в една схема, по която ще получават техническо и експертно подпомагане за развиване на собствена стратегия за достъп до енергия. Това ще покаже техния ангажимент и по този начин ще се привлекат и частни инвестиции. Виждам, че господин Нейзер е съгласен с мен. Комисията смята, че това можем да направим заедно. Много благодаря за подкрепата, която получавам от парламента, както и комисията ДЕВЕ, която винаги е работила заедно с нас. Много ви благодаря. Благодаря, госпожа Георгиева. Приключихме обсъжданията на този проблем. Ще гласуваме доклада днес в 12 часа. Следваща точка от дневния ред. Доклад Оле Шмидт. Доклад относно годишния доклад относно данъчното облагане. Благодаря. Господин